Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, уважаеми колеги. Съжалявам, че малко закъснях. Мислех, че трябва да поема председателството чак по време на изслушването, но не беше така. Трябваше да почна от самото начало. Нека сега да преминем към гласуването. Не сме толкова много ще е достатъчно, ако броим, но ам, окончателните гласувания трябва да са поимени, затова ако обичате да си приготвите картите за гласуване. Всички ли а, е, вече разполагат със своите карти? Unterwegs, окей, окей, гуд. Да. Also ich sag mal, ich sag mal so, ich habe dagegen gestimmt, dass wir Аз гласувах против да, да има поименно гласуване в нашата комисия, но мнозинството гласува за, така че сега трябва а, да намерите някого, който да ви донесе картата. И, и сега започваме. Със собствените ресурси доклада от Жан Люк и от да се надяваме, че той вече се е подобрил. Не знам и другият докладчик е Ян Йенсен. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение. Отпада или как? Да. Отпада. Първи компромис. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Десето трябва да бъде гласувано. Десето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение за против въздържали се Приема се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателното гласуване. Поименно гласуване. Някой иска ли да каже нещо? Само да кажа, че има устно изменение. Да, то ще е, последва след това. Тези, които нямат карти, е, ще зачетем техния вод. Сякаш са гласували с карти. И така, край на гласуването. 16 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Юран е за, Ян Мулдър е за. Хелга е против. 18 на 2 на 1. И сега преминаваме към Алинея четвърта има устно изменение. Необходимо е това устно изменение, тъй като работната група утре трябва да заседава. Ако заседава утре и вземем решение в пленарна зала, Необходимо е някои думи да не бъдат включени. Ето за тази цел е това устно изменение. Ако не се е, проведе заседанието на работната група, тогава Ренея четвърта ще е без устното изменение. Това ко е за това предварително а, решение в случай, че няма заседание. Кой е против? Въздържали се. Добре. Още веднъж. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 19. Двама души са също за без карти. Така, тази точка вече я гласувахме за собствените ресурси. Преминаваме към следваща. Относно изпълнението а, на мерки за правна система за собствените ресурси на Европейския съюз, докладчици Йензен и Жан Лукдин. 16-то изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 17. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 19. За. Против въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега преминаваме към същото устно изменение, което обсъдихме преди малко. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 12 за, против, въздържали се, приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласувано. Ян вече разполага със своята карта, само още един остана без карта. Моля, гласувайте по именно гласо... гласуване. Ich weiß. Haben alle abgestimmt? Ja, bin... Всички ли гласуваха? Ян вече има карта. 17 за, 2 против, 1 въздържал се. 19 вече са за. Добре. Благодаря ви. Трябва да гласуваме още веднъж за проекто Wir müssen noch einmal abstimmen. Проекто препоръката още веднъж гласувайте. Haben alle abgestimmt? Всички ли гласуваха? Добре. Край на гласуването. 19 за, 1 против и 1 въздържал се. Благодаря ви. Преминаваме към следващия доклад. system of own resources? Ah, double. Implementing measures. This one. This one. Ja, but. Aber es sind wie immer dieselben Berichterstatter. Докладчиците са едни и същи. Става въпроса за традиционните традиционни собствени ресурси и собствени ресурс на база БНД. Кой е за? Трябва да да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. 20 гласа за, 1 против, 1 въздържава се. Сега преминаваме към мобилизиране на средства Европейския фонд за приспособяване глобализацията. Става въпрос за група Сантана от Испания. Is not here, no. Um, Änderungsantrag 1. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Трето изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се?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 за, един против, няма въздържали се. Преминаваме към следващия доклад. Отново за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Този път заявлението от предприятие от Италия. Първо изменение, кой е за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, приемат се. Шесто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И сега окончателно гласуване. Поименно. именно. 23 гласа за, 1 против, няма въздържали се. Gut. Dann kommen wir. Inge, only, only one vote. Do yes, we... but we have to. wait for Mrs. Gerson. Ah yeah. she has to explain. Yeah. Okay. Inge, bitte. Гресле има думата. Благодаря. Два триалога бяха проведени с председателството под, от наша страна под ръководството на Йода Халка. Корепер прие всичко това, което беше договорено. Казахме, че по време на МФ, че относно МФР от значение е последното ни предложение. Има две предложения, които трябва да гласуваме днес и по време на сесията априлската в Страсбург трябва да бъдат гласувани. Благодаря за доброто сътрудничество, благодаря и на Юта за ам, начина по който а, ръководи срещата с, с съвета. Компромисният текст а, се приближава до предложението на комисията. Опитахме се да внесем известна степен на гъвкавост по отношение на задълженията и финансови инструмент да бъде включен в новата структура на финансовия регламент. Освен това, това беше постигнато и по отношение на инструмента за свързане на Европа, но възникнаха повече проблеми, тъй като имаше на очаквано противопоставяне. Става просто тук за приложение за годините 2014-2015. Необходимо е бюджетния орган още веднъж да извърши проверка и тази проверка да се превърне в автоматична. Някои от средствата бяха съкратени, така че да няма изменения по тези бюджетни трансфери. За нас беше важно, важно да достигнем тази степен на автоматизъм. Да няма внасяне на изменения, тъй като може да се а, стигне до някакви проблеми и обърквания по отношение на такива големи а, проекти. От 2014 до 2016 година това е приемливо, можем да го приемем, но в а, бъдеще трябва да избягваме Ралс да бъдат включени и в бюджетните кредити за поети ангажименти. Инструментът за свързане на Европа трябва да бъде взет предвид още веднъж и за това смятам, че е достатъчно да предвидим срок до 2016 година. Стигнахме до едно добро решение, което искам да ви предложа за гласуване днес относно финансирането на политическите партии а, бихме искали да има при покриване с а, основният регламент. Искаме а, сумите да се свежат до минимума. Необходимо да има прозрачност при разходването на средствата и управлението на а, на партиите. Необходимо е да се избягва конфликта на интереси при обявяване на обществени поръчки, да се извършва проверка и от външни аудитори. Необходимо е да има ротационна система, свързана с външния аудит. Това е нещо, което сме допълнили. И тук стигнахме до едно а, разумно и добро решение и за това ви го предлагам и него днес за гласуване. Благодаря. Аз ръководих въпросното заседание и съм наясно, че а, ние се борихме с а, съвета а, за това първоначалното законодателство да бъде използвано а, за прокарване на бюджетните разпоредби. Не беше лесно, но а, го постигнахме. Гласувайте. Поименно гласуване, моля гласувайте относно инструмента за свързване на Европа. Не. Подред. Първо за политическите партии. 25 гласа за. Няма против. Много добре. Сега преминаваме към гласуването за инструмента за свързване на Европа. Всички ли гласуваха? Трима колеги липсват. Още един колега трябва да гласува. Два, четири гласа за, няма против, няма въздържали се. Пълно единодушие. А, я. Вие хам нох цвай... Има още два трансфера, които трябва да гласуваме, но те са свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Нещо, което вече почти гласувахме, е, гласувахме почти един, единодушно. Колегите съгласни ли са тези трансфери да бъдат извършени. Моля, вдигнете ръце. Dankeschön. Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се. Добре. И тези два трансфера са гласувани. Трансфери свързани с други раздели. Моника. Е, два трансфери искам да представя. Един е свързан с сметната палата за прехвърляне на средства от глава 21 към глава 27 и е, глава 14. Става въпрос за е, допълнителни експерти, свързани с одита плюс това разходи за допълнителни практиканти. Има втори трансфер, който е свързан с СВД. Има новите АСЦИ места. Пет места АСТ1 и 5 АСТ2 трябва да бъдат претрансформирани в АСТ, наклон черта СЦ постове. Това е съгласно новият а, статут за длъжностните лица. Можем ли да гласуваме общо? Кой ще а, одобри предложението на докладчика? Моля, гласувайте. Кой е против тези трансфери? Няма. Въздържали се? Няма. Добре. Одобрени са трансферите. Отново с мнозинство. Благодаря. Свършихме с гласуванията. Има още една точка, преди да започнем с изслушването. Това е политиката свързана с градите. Моника има думата. Госпожо председател, тук става въпрос е, за модернизиране и ремонтиране сградата на Сметната палата. Имаше модернизиране е, на сградата К3 79 милиона обаче са изразходени 71,168 е, милиона евро, а, бяха използвани други материали и а, имаше спестени разходи от контролинга. Бяха проверени разходите за, за материалите и така се стигна, че 10, около 10 милиона по-малко са разходвани. Сградата К2 в някои си части а, трябва да бъде модернизирана, тъй като трябва да бъде приведена в съответствие с а, изискванията за пожарна безопасност на люксембургските власти. Сградата е доста а, стара, необходимо е а, да се а, модернизират а, съоръженията свързани с противопожарна безопасност. Така че тези 7 милиона да бъдат прехвърлени към К2 и К2 да, а, сградата К2 да бъде модернизирана и отговаря на съвременните изисквания за противопожарна безопасност. Има ли някои от колегите, които искат да кажат нещо? Няма. Dann äh, gehen wir davon aus, dass äh, така че Моника ще се погрижи за това, урите да бъдат инсталирани и да няма опасност от пожари. Уважаеми колеги, приключихме с а, точките от дневния ред. Ще изчакаме до 10 часа, докато дойдат колегите от Комисията по заетостта и ще започнем с изслушването свързано с изпълнението на инициативата за младежка заетост. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Уважаеми колеги, уважаеми гости, добре дошли на нашето изслушване инициативата за младежка заетост, с която ние възрастните от много дълго време се занимаваме. Да се надяваме, че края на заседанието ще стигнем до някои важни заключения и резултати. Зидония Ржевска е главен инициатор за това изслушване, за това, че тя а, успя да се наложи, за това тази тема да бъде включена в дневния ред. освен бюджетната комисия, в, по цялата, в цялата тази тема е включена и комисията по заетостта. Мория Шате е заместник-председател на комисията по заетостта и тя ще съпредседателства с мен това изслушване. Приветствам и докладчика от страна на Комисията по заедостта, той е, се занимава и с е, инициативата за младежка заетост в рамките на бюджетната комисия. Фредерик, да. приветствам и всички оратори, които ще вземат участие в отделните панели. Господин Мишел Сервос ще започне. Е, той е генерален директор в ГД Заетост господин Рикардо Ибара Рока, който е председател на Младежкия съвет в Испания, госпожа Алекс Масон, Тя е председател на политическата комисия, която се занимава с форума, е, Европейския форум за младеща. След това господин Яшек Месина, държавен секретар на Полското министерство по труда и социалните въпроси. След това госпожа Мири Кръстин Ван Бокестал. Тя е ръководител на службата по заетостта на провинция Валония. Тя ще дойде малко по-късно, но все пак ще се присъедини към нас госпожа Татьяна Еспосито. Тя е социален аташе в италянското постоянно представителство. Добре дошли на всички! Преди е, да преминем към самото изслушване, искам да приветствам тук сърдечно и всички гости, които нямат намерение да се включат в дискусията, но пък проявяват интерес ам, към тази тема. Има а, гости от университета в Астрава, Войчек, те са гости на Войчек Минар и на моите колеги. Добре дошли тук сред нас. Радваме се, че вземете участие в това изслушване, свързано с инициативата за младежка заетост. Радвам се, че има достатъчно млади хора тук, които се занимават с въпросната тема, а не са тук само възрастни, които а, обсъждат а, въпросите, свързани с младежката заетост. Инициативата за младежка заетост е част от законодателството за Европейския социален фонд. Много дълго време се борихме за това, тази инициатива да бъде включена не само в законодателството, ами инициатива да бъде подплатена с достатъчно финансови средства. Това, което ще се каже в допълнение към този въпрос, ще бъде казано от Сидония, защото тя е докладчик. в качеството на председател аз няма да иземам функциите на докладчиците и да изнасям основната, да правя основната реч или да излагам основните аргументи. Това ще направят докладчите, защото те са специализирани в съответната област. Държавите членки трябва да а, станат по-активни. През миналата година предоставихме достатъчно средства на разположение. Отделните държави членки са изготвили планове за това по какъв начин да бъдат разходвани средствата за 2014 и 2015 година и а, как да бъдат разпределени те в рамката, рамките на инициативата за младежка заетост. Сега давам думата на а, на госпожа Морон Шотие, която е съпредседател на това изслушване. Президент. Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам да поздравя всички с тази инициатива. Присъства Комисията по бюджетни въпроси, Комисията по заетост и социални въпроси, и е много хубаво, че ръка за ръка можем да работим по конкретната инициатива. Второто, на което искам да наблегна, е фактът, че инициативата за младежка заетост показва колко е съществен проблемът с навлизането на младежите – в света на труда. Трябва да се направи разлика обаче между отделните държави и техните региони. Именно и за това много правилно госпожа председател като отбеляза, че ни трябва не само общо европейска политика, но и политика на местно ниво. Ефективността на европейската политика – трябва да се разглежда в контекста не само на националното, но и на местното ниво. Именно то трябва да бъде и насърчавано. Нещо друго, на което искам да наблегна и смятам, че е много важно. Необходимо е да сме сигурни, че инициативите за младежка заетост всъщност ще бъдат само върха на един много по-голям айсберг – че ние ще работим по множество проблеми, свързани с младежите. Тук имам предвид и гаранцията за младеща. Като че ли има известно объркване и ние ще трябва да внесем яснота бихме искали в Европейския парламент инициативата за младежка заетост да се използва като ускорител за навлизането на младежите на пазара на труда, като се заложат предварително сумите за 2015 до 2017 година. Всички политики за заетост на младежите трябва да се разглеждат в своята цялост. Но не бива наистина да има объркване с гаранцията за младеща. Необходимо е и да са ясно различими съответните проекти. Четвъртото, на което бих желала да се спра, е неотложността. Проблемът е наистина наболял. И ако Европейският парламент залага на предварителното програмиране на сумите, като тук е важна и работата на Европейската комисия, но ще кажа, че парламентарната комисия също настоява на това – то трябва да се има предвид, че целта обслужва по-голямата ефикасност. Както казах, необходимостта от действия е много голяма. Трябва да действаме спешно, защото в противен случай няма да постигнем успех. И е, говорим за възрастовата група 25 до 30 годишни, където безработицата е наистина огромна. Това трябва да се има предвид и при проектите, и при всякакви видове намеса. Необходимо е да се даде по-голяма увереност, да се стартират местни проекти – благодаря ви, госпожо председател. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt unsere Bericht... Благодаря. Сега давам думата на нашия докладчик Сидония Жевска. Благодаря много и на двамата председатели за това, че подчертаха две важни неща. Първо, защо е толкова сериозно положението? с безработицата сред младите и защо има нужда да се реагира а, чрез политически мерки, защото няма каквото и да било съмнение а, колко драматично може да е, е това да не може един млад човек да си намери работа и също времено от бюджетна гледна точка значението на мерките за насърчаване на заетостта. И така, в своето кратко изказване искам да се спра на основните причини, поради които сме се събрали тук днес. Мисля, че това, което ще направим тук днес, е нещо съвсем прагматично. Поне това беше моята цел първоначално и се радвам, че получих подкрепата и от колегите от и от колегите от Комисията по заетостта Та моята първоначална идея беше да се съберем, да поговорим за, за инициативата за заето сред младите и да видим а, какво се случва с нея, какви са резултатите, как върви тя. Тя започна миналата година. А, да, първоначалното предложение дойде по време на преговорите за многогодишната финансова рамка и тогава успяхме да постигнем ангажименти от страна на държавите членки и от страна на Европейската комисия и бяха заделени 6 допълнителни милиарда евро за борба срещу безработицата сред младите. Това е нещо, което трябва да ни радва, но също времено трябва и внимателно да следим какво се прави. Вече сме почти в средата на 2014 година комисията и държавите членки трябваше да приложат, да предложат мерки за приложение още през есента на миналата година, така че мисля, че вече можем да преценим как вървят нещата и ако има нужда от корекции в първоначалните планове, да ги направим. Затова мисля, че днешната ни среща е изключително актуална, защото се намираме в общи линии в средата на периода. Нека да ви дам малко по-обща картина. Тук инициативата има за цел да помогне на милионите млади, които трудно си намират работа или пък трудно остават на работа, дълго, трудно намират дългосрочен трудов договор. Нещата са доста потискащи всъщност. Има толкова много региони в Европейския съюз, които са в тежко положение. Толкова много са младите, които са в тежко положение. На толкова много места заедостта сред тях е над 25%. Всичко това ясно показва, че става дума за един общоевропейски проблем. При подготовката на това изслушване се надявах да можем да съберем информация от Европейската комисия и от а, държавите членки и от а, младежките организации, защото искаме да чуем и тях, както и службите по труда, които в крайна сметка са основните звена, прилагащи тази инициатива. Надявам се, че по време на днес, днешната ни среща можем да научим повече за това как е, върви приложението на инициативата, какви са успешните постижения, какви са трудностите и как можем да ги преодолеем. Приготвила съм голям списък въпроси към Европейската комисия. Ето, например, едно от нещата, които винаги са ме вълнували, е въпроса как е, инициативи като тази е, за борба срещу младежка безработица, които възникват в северната част на Европа, могат да бъдат приложени в южната част на Европа, където безработицата сред младите е най-тежка. Това е още една от многото теми, с които трябва да се занимаем днес. Инициативата за заето сред младите, според мен, трябва да се разглежда в един по-широк контекст. Става дума за всичките усилия на Европейския съюз за борба срещу безработицата сред младите, за на мерките по социалния фонд и много добре знаем, че в много държави членки се включва и социалния фонд в мерките за борба срещу младежката безработица както и е, национални фондове, национални средства и национално бюджетиране. Така че а, е, инициативата трябва да бъде разглеждана а, е, като едно допълнение към всички останали усилия, които се полагат. Спирам до тук, очаквам с нетърпение дискусията, надявам се, че тя ще е добра и е, че ще ни даде една достатъчно ясна представа за това как точно се прилага инициативата за заетост сред младите. Благодаря. Надявам се наистина, че ще научим повече, отколкото знаем на този етап, за приложението на тази инициатива. Фредерик Дерден е съдокладчик по темата. Благодаря много и на двамата председатели. Много се радвам, че се провежда това изслучване. И от двете комисии, аз съм член на комисията по бюджета, в която съдия социалната политика, но също така съм член и на комисията по заетост и за това много се радвам, че се провежда това съвместно изслушване и подкрепям и поздравявам докладчика за подетата инициатива, защото става дума за много важна тема. Нещо, което бе подчертано не само от Сидония, но и от съдокладчиците във връзка с а, м, тежкото положение с безработицата сред младите в някои региони. И, за съжаление, действително има твърде много региони, в Европейския съюз, при които това е проблем. Ето, например, мисля си и за конкретни региони в Испания, в Гърция, където положението е доста тежко. Това е една мярка. Разбира се, знаем и концепцията за гаранцията за младите. Целта е да се подпомогнат младите да навлязат на пазара на труда и да могат да имат някаква положителна визия за бъдещето си и да подхождат конструктивно към него. Темата е много важна и тя ми е особено близка, защото вече две години в рамките на дейността на европейските социалисти се работи за е, постигане на по-голяма информираност е, и чувствителност към тази тема във всички институции. Това е инициатива, която първоначално бе предложена от северните държави, но както Сидония припомни във връзка с Европейския съвет от феврари 2013 година, темата влезе в рамката за 2014-2020 година. Има много неща, които бяха обсъдени през февруари 2013 година за бюджетирането в Европа и това е една от важните положителни мерки, които бяха включени. И също времено системата е малко по-сложна, има различни средства, които се привличат – някои организации казват, че има нужда от повече от заделените 6 милиарда евро, за да се насърчи безработицата сред младите, но а, имаме поне тези средства. Може би е добре така да се организират нещата, че това да е само върхът на айсберга, както каза моят е, колега преди малко. При всички положения е добре, че имаме възможност да разгледаме нещата и че има възможност за преразглеждане на многогодишната финансова рамка на средата на периода, така че евентуално да могат да бъдат намерени допълнителни средства. При всички положения е добре да се направи всичко възможно да се насърчи увереността сред младите и да не се разглежда това като мярка за социална защита. А, и така, бих искал да се спра на три основни теми в това изслушване. Надявам се, че ще получим повече информация за тях. Първо, по отношение на заделените обещани 6 милиарда, много е важно бюджетните кредити и заплащания да са действително на разположение, за да може там, където са необходими, те да се инжектират на ниво държави членки изключително бързо. На второ място, ако тези 6 милиарда са недостатъчни, нека да ви припомня, че е важно да се разгледат реалните потребности на място и да се приоритизират те. И на трето място, що се отнася до капацитета на държавите членки, до каква степен могат те да предоставят съфинансиране към тези 6 милиарда? До каква степен могат да преодолеят различията до каква степен ще имат е, необходимите средства, за да може мярката да стане действително ефективна при положение, че работим в условия на сериозни бюджетни ограничения. И така, едно от нашите предложения беше да се изключи от изчислението на дефицита на държавите членки този разход, който е насочен към насърчаване на младежка заетост. Това са нещата, на които ще се радвам да се спрем. Благодаря на ораторите, които ще участват и в двете части на изслушването. Особено съм благодарен на госпожа Мари Кристин Ван Бокестал, която имах честа да поканя тук днес и която работи на място, на терена, защото е ръководител на службите по труда в Валония. Благодаря. Благодаря. Мари Кристин Ван Букестал е вече тук. Добре дошла сред нас. Преди това приветствам всички. Тук са добре дошли, но сега приветствам и вас. Сега давам думата на госпожа Марше, и тя ще ръководи първият панел. Много ви благодаря, госпожо председател. Можем наистина да започнем с първия кръг на нашите разисквания. Проблематиката беше много ясно очертана от двамата ни докладчици, които заслужават да бъдат поздравени за тяхната работа. Фредерик Дърден и Елизабет Морин Шартие. Същевременно нашата обща работа ще подчертая отново, е много важна. Тук имам предвид съвместните усилия в Европейския парламент, но също така ние работим и заедно с Европейската комисия. Това са въпроси, по които няма как да има различия между политическите партии наистина, но е хубаво все пак, че сме обединени. Това ни дава много повече сила в преговорите и по време на тристранните разговори. Бих искала веднага да дам думата на нашите оратори. При изпълнението на проектите и финансовото проследяване на поставените цели – Тогава, когато работим по съфинансирането заедно с държавите членки, както и се опитваме да измерим ефикасността на инициативите, ние винаги се опираме на вашите инициативи и опит. Сега ще дам думата на Мишел Сервос, който е генерален директор в Генерална дирекция за ето социални въпроси и приобщаване на Европейската комисия. Бих искала да благодаря на господин Сервос, тъй като мога да кажа, че работихме изключително добре с Европейската комисия. Благодаря за непрекъснатото присъствие, помощ. Благодаря и на госпожа Адриана сукова тошва която също много ни е помагала. Господин Сервоз, заповядайте от името на Европейската комисия. Благодаря, благодаря ви и за поканата, и за много милите думи Наистина в работата на парламента, съвета и комисията приоритетите са ясни, тук няма никакво съмнение. Ясно е също така, че държавите членки си дават сметка за неотложността на проблема и сега е дошло времето да поставим нещата на масата. Необходимо е да обсъдим различните възможности, трудностите, пред които се изправяме, защото, както казах, държавите членки отчитат проблема, но същевременно има и някои доста големи пречки, на които бих желал да се спра. Както и вие посочихте, Понякога се обърква инициативата за младежка заето с гаранцията за младежта. Докато гаранцията е кадровата, кадровата рамка, до някъде инициативата за младежка заетост е нещо различно и не бива да се прави объркване. Първо, нека ви напомня някои от елементите на гаранцията за младеща. Това е рамковата политика, както казах. Беше прията края на 2012 година, изпълнението започна 2013 година. За комисията важния начален момент е семестъра на 2013 година, първия семестър защото ние имаме вече препоръки за 12 държави членки, имаме и някои допълнителни препоръки е, за други. Но имаше държави членки, както казах, които вече получиха конкретни препоръки по изпълнението на гаранцията за младеща. Ние ще направим подробен анализ на това изпълнение и през юни 2014 година ще представим и анализа и препоръките си. Необходимо е в комисията и съвета да се използва този лост на препоръките. Освен това, държавите членки се ангажираха с изработването на планове за гаранцията за младеща до сега сме получили 22 такива плана, които, както казах, анализираме. Най-общо казано, те са добри. Отчита се, че въпросът изисква спешно действие. Има и проблеми. Разбира се, няма да навлизам в подробности, но все пак координирането между отделните министерства се оказва проблематично. Имам предвид Министерствата на образованието, на социалните въпроси, на финансите. Те не винаги работят в хармония. Това е хоризонтален въпрос. Както знаем, участват няколко министерства. На второ място, не всички младежи са регистрирани. Има младежи, които нито учат, нито работят, но те изби... някак си избягват статистиката. В някои държави членки също така не се правят кой знае какви усилия да бъдат обхванати, за да не стане много високо регистрираното ниво на безработица. На трето място, службите за заетост понякога получават допълнителен ресурс – но работата им не винаги е идеална и проблемът няма да се реши краткосрочно. Колегите ми бяха в Атина. Разбрахме, че в Атина има 608 съветника, които отговарят за 1 милион безработни младежи. 608 чиновника отговарят за 1 милион. Представете си. Освен това, има и някои технически въпроси, е, закъснения в финансовото програмиране в някои от държавите членки. Изброявам всичко това, за да кажа, че да, държавите членки отчитат, че проблемът изисква неотложно действие, но има и някои сериозни трудности. Те трябва да бъдат отстранени средносрочно и е необходимо услугите за младите да бъдат индивидуализирани и за обучение, и за работа. Всичко трябва да е насочено към отделния младеж. И за това трябва да се разгледат и съответните ресурси. Сега нека поговоря за приемането на рамката за качество при стажовете. Това беше много важно при гаранцията за младежите. Също така имаме и рамката за политиките, но сега нека премина към финансовата страна и инициативата за младежка заетост. Както вие казахте, това е инициатива за финансиране. Но това е нещо в допълнение на Европейския социален фонд. Бюджет от 6 милиарда, който идва от Европейския социален фонд и от конкретен бюджетен ред. Идеята тук е държавите членки да се насочат към най-засегнатите райони, където безработицата е 25%, като времевия период е 2014-2015 година. Веднага ще кажа, тези 6 милиарда не са достатъчни. Необходимо е да се има предвид, че Европейския социален фонд обаче ще допълни тези усилия. Държавите членки, освен това, вече са заявили, че ще използват и допълнителни ресурси в националните си бюджети, за да се изпълни целта. И програмирането ще потвърди това. Ние смятаме, че за финансирането на гаранцията за младеща има 13 милиарда. Но би трябвало да се стигне до 17. Мисля, че това е важна цифра. Когато разглеждаме изпълнението на инициативата за младежка заетост, е необходимо да кажем, че първо трябва веднага да се пристъпи към действие. И на първо място трябва да се разгледа допустимостта. Държавите членки би трябвало да могат да предвидят плащанията – и това трябваше да бъде готово на 1 септември 2013 година. На второ място трябва да се ускори работата, колкото и да е кратък срока. На трето място паричния поток. Държавите членки трябва да правят редовните междинни плащания. Забелязваме обаче, че понякога в държавите членки има доста големи забавения по веригата. Следователно има проблем с паричния поток. Това се случва в държавите, които, за съжаление, имат доста пострадали финансови, финанси в момента. Накрая искам да се спра и на това, че Европейската инвестиционна банка може да предложи финансиране. Штафетно финансиране, което за нас е много интересно и което може да помогне на държавите с проблеми в паричните потоци. Това е по започването на програмирането. Сега нека обясня докъде са стигнали държавите членки. Някои от тях, като Хърватия или Полша вече са готови с предварителните действия, започнали от 1 септември 2013 година. Някои държави членки, искам да спомена Франция, Италия, вече изпълняват програма по инициативата за младежка заетост или ИМЕЗЕ. Нещо много добро – Полша и Литва са сформирали оперативните форуми. Това също е важно, но преди да приключа, трябва да ви напомня още нещо, именно има и други инициативи, като Your First Europe Job. Имаме и Еврорес. Ev прегледа на мрежата, който се направи на 18 март, нещо много важно. И накрая мрежата между обществените служби за заетост, нещо, което се обсъжда и се надявам да се приеме тази седмица на пленарното заседание. Нека ви напомня също така, че комисията организира идната седмица конференция за гаранцията за младеща. Ще присъстват господин Барозо, гръцкия министр, ще стигнем до къде, ще видим до къде сме стигнали с тази гаранция и разбира се, вие всички сте поканени. Това продължава срещите в Берлин и в Париж. Бихте ли приключили, казва председателката? Не знам дали Адриана също ще поиска думата. Добре, заповядайте, защото трябва да преминем към следващия оратор. Да, извинете, ако бях твърде пространен, но така или иначе задачата ще се изпълнява дълго. Благодаря. Много ви благодаря. Много пълно, изчерпателно обяснение ни дадохте. Освен това, получихме информация за различните държави. Много беше интересно. Сега да преминем веднага нататък. 15 минути за господин Рикардо Ибара Рока, председател на Испанския съвет за младеща. Заповядайте. Благодаря ви за присъствието и участието. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин уважаеми госпожи и господа депутати, уважаеми гости. Много е важно, че днес говорим за изпълнението на инициативата за младежка заетост. Радваме се, че ние също тук присъстваме сред вас, за да можем да говорим за тази така важна тема, свързана с отпускането на средства за справяне с безработицата сред младежите. Ако обичате по-бавно, защото прекалено бързо четете. With more than 5.5 million... Повече от 5,5 милиона са младите хора, които са безработни. В Гърция и Испания делът им е повече от 50%. Това е един много голям проблем, който засяга стабилността в Европа. Обикновено медиите не обръщат толкова особено внимание на нивата на безработицата, но а, трябва да се види колко сериозно е положението на младите хора, които са без работа. Повечето 69% от младите хора по 25 години в Испания имат само временен а, договор. Повечето 35% от младите хора по 25 години са на прага на бедността или са социално изолирани. Повече от 50% от младите хора са ам, с по-висока квалификация, отколкото е необходимо за работното им място. Много голяма част от хората по 30 години, младите хора по 30 години, живеят извън своята а, родина. 93% от договорите, които са подписани в последния триместър, са били е, временни. Инициативата, която е, обсъждаме е, ва, е важна, но е, няма как да бъде изпълнена, ако не бъде подплатена със съответните финансови средства. Е, защото тези средства ще дадат възможност да се справим с младежката безработица в страни като моята. Европейски социален фонд отпуска 3 милиарда евро за целите на инициативата. Е, Инвестициите не са достатъчни, когато говорим за такъв сериозен проблем за нашите общества. Говори се за сума от около 150 милиона евро. Международната организация на труда има други изчисления, които възлизат на 20 милиона евро. От наша гледна точка тези средства едва ли ще се използват до най, в най-голяма степен в страните, в които има най-голяма необходимост. Могат да бъдат отпускани 1,8 милиарда евро, плюс подпомагане от националния бюджет да стигне до 2, нещо милиарда евро. Говоря за Испания. Средства които ще бъдат освоени 50% от правителствата и 50% от регионалната управа. Като имаме предвид държавните дефицити и ограниченията в бюджета, трябва да се види как ще бъдат разходвани тези средства. През 2017 2007-2013 година повечето от средствата не са били разходвани, въпреки че са били отпуснати повече средства по евро, от Европейския социален фонд. Тези средства ам, няма да бъдат използвани там, където е най-необходимо тези средства няма да бъдат считани като част от държавния дефицит. Така трябва да стане. По противен случай, страните с финансови затруднения няма да могат да ги използват по предназначение. Трябва да се види кои а, политики ще бъдат а, използвани и изпълнявани в рамките на инициативата за младежка заетост. Целта е да се увеличат възможностите за младите хора при намиране на работа. Необходимо да се фокусираме върху насърчаване на растежа в Европейския съюз и а, да се намали степента на съкръщенията на разходите в а, държавите, в които кризата е най-дълбока. Защото виждаме, че последиците засягат най-много младите хора. В Испания Средства ще бъдат освоени най-вече чрез плана за изпълнение, свързан с инициативата за младежка заетост. Има оперативна програма в тази връзка, която е адаптирана към нуждите на младите хора. Основните мерки са свързани с изготвяне на интернет страници, насърчаване на програмите за мобилност, като ЕОРЕС и други програми, които се фокусират върху отпускане на средства за обучаването на млади хора, за придобиването на допълнителни квалификации, ам, училищни програми и програми в училищните центрове in the continuing and the promotion of the strategy for entrepreneurship. Има и а, стратегия, която е предвидена за насърчаване на а, увеличаването броя на само, самонетите лица. Мерките трябва да бъдат директно приложени и ние участваме в изготвянето на проекто документ съвместно с правителството. Не само социалните агенти трябва да бъдат обхванати от процес, процеса на прилагане, но и всички страни, които биха допринесли за осъществяването му. Институциите и организациите, които работят по въпроса за младежката заетост, трябва да участват в синергии и иновативни подходи. Има препоръки, изготвени от държавите членки, които са съобразени с, с самия подход. Търсили се мултипликационен ефект при изпълнението на програмата за младежката заетост. Public administration. Here is where the youth organization Освен това, е необходимо да бъдат предлагани и нововведения в образователната система. Политиките имат за цел да помогнат на младите хора и да работят в партньорство с тях. На следващо място в нашите препоръки е включено качеството като важен елемент. Необходимо е да се подобрят уменията на младите хора. Защото хора без съответните умения, по-лесно могат да бъдат е, изключени от обществото. Има инструменти, които се използват от много предприятия като начин да се заменят договорите. Имам предвид е, стажовете. Е, стажовете а, стажовете не представляват ефективен инструмент, защото те не допринасят за социалната сигурност. Липсват инструменти за контрол и последиците могат да са сериозни. Ние сме за една дуална система, система, която да цели премахването на социалната несигурност. Ние искаме да има стажове, но не такива, каквито са в сегашния вид. През март имаше конференция, на която бяха изразени критики по отношение на стажовете. Необходимо се създаде една по-качествена рамка освен това, европейските институции трябва да упражняват по-голям контрол а, и да се предприемат мерки за хората под 30 години. Besides all the measures I, I explain, also I want to mention that some... Искам да спомена, че местните администрации участи изпълняват пилотни проекти, но не можем да uh, извършим оценка на въздействието, защото те току-що са започнали. Благодаря ви. Благодаря много. Следващият е, оратор, последен за първата част на заседанието е госпожа Алекс Масън е, от Европейския форум на младеща. А, е, моля ви, спазвайте времето за изказване. 12 минути. Ако може да се впишете в 12 минути, отлично. Благодаря много, уважаеми е, дами и господа депутати. Много се радвам, че имаме възможност да участваме в дебата за инициативата за заетост сред младите. Ще се занимая с предизвикателствата, с които се сблъскваме във връзка с тази инициатива, но преди това нека да спомена, спомена някои неща, на които вече се спря генералния директор, а именно координацията а, и това, че е нужна повече координация и на национално, и на европейско равнище. Европейският младежки форум вече десетина години се бори именно за това за по-добро координиране на политиката, която засяга младите. Защото тук става дума не само за отраслова политика, а за възможности да се координират всички политики, които засягат младите. И мисля, че това е нещо, което трябва да се осъзнае и от европейските институции и на национално равнище, за да се положат усилия за по-добро и по-стратегическо координиране. Това е един от основните изводи, които според мен трябва да бъдат извлечени от приложението на инициативата за заетост сред младите. Какви са трудностите? Първо, качеството, отвореността, справедливостта, необходимостта от приобщаваща политика, трудностите при комуникирането, потребността да има подход насочен към хората. Първо по отношение на качеството. Опасяваме се, че основната идея е, че която и да била работа, все е добра. Смятаме, че схеми като инициативата за заетост сред младите променя нещата и насърчава създаването на качествени работни места. И това е особено важно – работните места да бъдат качествени. Все повече става ясно, че временните трудови договори и работата на непълно работно време се разглеждат по-скоро като а, а, стандартния вариант за младите. 42% от младите в Европа са на временни договори, а сред по-възрастните това са само 13%. Без спомената конференцията в Париж, организирана от президента Оланд, Европейския форум за младеща и синдикатите организираха една среща в паралел на срещата, организирана от президента Оланд, за да се обсъдят мерките за подобряване на качеството на работните места. Рикардо вече се спря на въпроса за качеството, няма да навлизам в подробности тук, но все пак по отношение на стажовете е, знаете, се сблъскваме с доста затруднения. Стажовете са от е, огромно значение за младите, за да подобрят е, квалификациите си и шансовете да си намерят работа. Но отново и тук качеството е от решаващо значение. За съжаление обаче държавите членки не полагат достатъчно усилия за да постигнат повече качествени стажове все пак работим с Европейската комисия доста добре, но на ниво държави членки ангажиментът е по-малък. Вторият важен елемент, който искам да спомена тук във връзка с тази политика е нейния приобщаващ характер. В някои страни се вижда, че се прилага мрежа за да се даде възможност младите да имат достъп до образование, до обучение, но същевременно се урязват социалните помощи. Необходимо е да се работи по един а, последователен начин и по един етичен начин, когато се прилагат мерки за младите. Вторият важен въпрос тук е свързан с възрастта. Първоначално настоявахме гаранцията за младите да се прилага за млади до, хора до 30 години. Препоръките говорят за младите хора под 24 години, а от 25 до 30 мерките са само по избор на ниво държави членки. През 2011 година 30% от а, хората без работа, от младите без работа са, до, а, са от втората възрастова група. И така става ясно, че безработицата не е проблем само за младите под 20 години. Нещо подобно. Днес знаем, че периодът за преход от образование към заетост и особено към стабилна заетост за младите е много по-дълъг, отколкото е бил по-рано. И е много важно мерките да бъдат по-приобщаващи и действително да включват всички млади хора, които са изтласкани извън пазара на труда. Що се отнася до обмена на информация, комуникациите? Най-важното е по какъв начин се възприема тази мярка от младите хора. Тук се виждат някои а, затруднения а, при разбирането, при идентифицирането на потребностите. Има и някои неясноти за това, кои имат нужда от такава помощ. Тук не става дума само за социално изолираните млади хора, става дума за всички млади хора, които търсят работа. Това е много важен елемент. Вторият важен елемент е свързан с начина по който могат да бъдат достигнати младите хора. Преждеговорившият спомена факта, че бюрата по труда по някой път трудно си общуват с младите в Италия една от основните мерки, която трябва да бъде въведена, е свързана с гарантиране, че младите могат да контактуват с службите по труда по един конструктивен начин. Мерките, необходимостта от партньорства между държавните органи и частния сектор, партньорства, които да са насочени към хората. Колкото и да е силен механизма на гаранцията за младеща, той не е достатъчен. Трябва да се направи повече, за да се намали безработицата сред младите. Един от елементите, които забелязваме във връзка с някои съществуващи схеми за гаранции, който се, при... може да бъде приложен за целия пазар на труда, са евентуални отбивки от данъците или данъчни стимули за наемане на млади хора. Това се прилага в Финландия и може да бъде разширено и до други страни. Също така, що се отнася до публично-частното партниране, насочено към хората, трябва да се занимаваме и с потребностите от конкретни умения. Особено на местно и регионално равнище могат да бъдат създадени по-задълбочени партньорства между различните действащи лица, които участват в живота на младите и да бъдат насърчените е, да приемат по-ангажирано гаранцията за младите. И накрая по приложението и наблюдението на действието на инициативата за младите. Тук става дума за възможност за изграждане на конкретни целенасочени мерки, отговарящи на потребностите на отделни групи млади хора. За да стане това, обаче, младите трябва да участват активно в този механизъм. Трябва да бъдат по-ангажирани не само при вземането на решения, но и при приложението и при наблюдението на действието. Вторият важен въпрос, според нас, е инициативата да бъде разглеждана в рамките на националните програми за реформи във връзка с европейското полугодие. И накрая още един елемент, който вече беше споменат, но ще го спомена и аз, защото е важен. Бюджетните ограничения – Знам, че Европейския парламент прави всичко възможно да има достатъчно средства за тази година и за следващата година, но какво ще стане от 2016 година нататък? Как ще продължи действието на тези схеми? Как може да се гарантира същото ниво на ангажираност? Благодаря. Много ви благодаря за обяснението и за всички дадени примери. Сега нека преминем към дебата. Веднага ще дам думата на Салватор Карига. Заповядайте. Sí, muchas gracias, eh, presidenta. Yo agradezco las... Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите гости за направените изложения. Те бяха наистина изключително полезни, е, защото е важно да се очертаят проблемите при тази инициатива за младежка заетост. Някои от тези проблеми са свързани с самото замислене на бюджета за инициативата. Ще ви напомня, че става дума за пилотна инициатива. Идеята е да се използва и натрупания национален опит, и това е относително положително Целта беше да се разпространят най-добрите практики из целия Европейски съюз, така че да намали да намалее в резултат на това и младежката безработица. Всичко това се базира върху моментната снимка на това, което се случва в Европейския съюз – има области с по-ниска и съответно с по-висока безработица сред младите, но това е, както казах, пилотна инициатива. Първо залагаме средствата за началните две години и е, сме изправени пред много сложна ситуация от гледна точка на бюджета. Държавите членки, които изпълняват инициативата, са тези, които е, са подложени на най-големи бюджетни ограничения. Едва ли ще им е много лесно е, да съфинансират и същевременно да се изпълняват ангажиментите по бюджетния дефицит. Имам предвид Испания, например. И това също трябва да се обсъди в парламента. Какво да се включи в дефицита и какво да не се включва в него. Необходимо е също така да поговорим и за Европейския социален фонд, що се отнася до втората половина от изпълнението на инициативата – Сама по себе си инициативата е добра, разбира се, ние я приветстваме, но както винаги се оказва, че държавите членки не могат да изпълнят по еднакъв начин. Стана дума за публично-частните партньорства, например, за това, че те биха могли да бъдат източник на допълнителна финансова подкрепа. Споменаха се някакви 18 милиона самите ние знаем, че тези мерки не могат да бъдат одобрени преди месец октомври 2014 година. Следователно, ние планираме за това, което ще се случи през 2015 година. Вече сме закъснели, но комисията има най-различни оперативни инициативи и инициативата за младеща е една от тях. Благодаря ви. Имам 7 заявки за изказвания, станаха 8. С това затварям списъка на ораторите. Веднага ще дам думата на госпожа Гресле. Моля ви да бъдете кратки в изказванията си. Благодаря. Искам да благодаря на всички. Е, от бюджетната комисия се опитахме да изложим нашите аргументи за това какви средства са разходвани до сега за инициативата за младежка заетост. Искаме да знаем е, какво се, се случва с е, средствата, които са предоставени сега, какво се е случило с средствата, които са отпуснати до сега за е, тези 7 милиарда евро и за средствата, които са отпуснати от Европейския социален фонд. Имам и още един въпрос. В някои държави членки е, съществува този проблем с младежката безработица и то от много години. В някои региони се стигна до бум, е, като делът е 25% и повече. Имам въпрос е, към испански оратор и към дамата. Дали държавите членки се опитват да се справят с тези дълготрайни структурни проблеми а, или просто се опитват да изсипят а, финансовите средства и нещата да се оправят от само себе си. Благодаря, Елга Трупел и след това Алехандро Серкас. Благодаря ви, благодаря на нашите оратори, защото те очертаха разликите между държавите членки. Говориха и за качеството на работното място. Последния оратор също така говори и за гаранцията за младеща и равнопоставеността между половете. Нека ви напомня, че ние работихме и за екологичния елемент в економиката, където също се разкриват нови работни места при намалението на вредни емисии от въглероден диоксид, например. Разбира се, въпреки това ние приветстваме инициативата за младежка заетост. Това е отличен инструмент да се интегрират младите но тя трябва да се обвърже с възможността за освояване на място и схемите за обучение. Много ви благодаря, госпожо Трупел, Алехандро Серкас и след това Пао Рубих. Благодаря ви, госпожо председател. Имам коментар и въпрос. В комисията по заетост гаранцията за младеща не се разглежда като пилотен проект. Това е политика с голямо П и подкрепата за нея е много голяма. Не може да се каже, че това е някакъв пилотен проект. Очакванията са все по-големи, особено в държавите членки, където безработицата е по-висока. И именно тези очаквания правят проблема още по-голям. Тук не става дума само за безработицата сред младите, става дума и за тяхното разочарование. Те не вярват вече в Европа и в своето бъдеще в Европа. Така че, разбира се, трябва да говорим за бюджета, съветът прояви щедрост, но също така съветът е отговорен и за изпълнението на всички тези политики. И ако няма пари, трябва да се работи на национално ниво, защото цяло едно поколение е разочаровано. Що се отнася за форума за младежка заетост в Испания, то трябва да кажа, че като говорим за мобилността, това е само някакъв параван. Така или иначе, младите се движат, това е ясно. Но е по-важно да говорим за младите завършили университети, на които се казва, че трябва да напуснат. Благодаря, Пао Роби. Благодаря за тази инициатива. Необходимо е, разбира се, за да се създават работни места, да има клиенти, които да имат нужда от продуктите, които се е, предоставят на пазара от предприятията, които е, назначават млади хора. Какво е, предлага инициативата на жени мигранти, на безработни лица, на самонаети лица? В тези области, в които Европа има водеща роля, може ли от тях да се почерпи опит? Може би а, да се използват някои от вече съществуващите е, практики, да се поделят разходите за първото работно място, как да се намали риска при назначаването на един млад човек? Какви стимули могат да се създадат, за да бъдат назначавани млади хора? Имаме 25 милиона МСП. Какво предлага комисията в тази насока? Какви стимули се предвижат, за да се назначават млади хора в тези малки и средни предприятия? Какви мерки се предвижат за обучението на младите хора? Относно дуалната система на обучение, относно придобиването на допълнителни квалификации, какво може да се направи, за да ам, се ам, намали ам, младежката безработица. Какви са стимулите като цяло, които се предвижат? Е, Благодаря ви. Продължаваме нататък. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Наранхо Ескобар. Инициативата, за която говорим днес, е разбира се много важна – Може би първо трябва да обясним, че вече имаме 6 години криза и, и безработицата стига до рекордни размери, особено в моята страна. Ясно е, както каза и Инга, че е необходимо да поставим на една страна съдържателните въпроси и всичко, което е последица от кризата, и на друга страна е останалото. В Испания, дори когато преживявахме економическия бум, пак имаше безработица. Следователно в Испания проблемът е структурен и след това към структурния проблем се добави кризата. Тук имаше два фактора. От една страна нормите на пазара на труда не бяха достатъчно гъвкави и този пазар не успя да обхване младите. На второ място, самото образование не даде на младите достатъчно умения, за да се интегрират на пазара на труда. Това са структурни проблеми. Освен това, имаме и гаранцията за младеща. Тя също може да се използва и затова е и важна. Както господин Алехандро съвсем правилно отбеляза, има проблем и с мобилността. Макар, че аз съм до някъде несъгласен. Мога да ви дам и пример. Да вземем програмата Еразъм – тя е програма точно за мобилност. Младите хора се опитват да намерят нови възможности. Следователно, мобилността може да бъде и нещо положително. В Испания има по-малко мобилност в рамките на държавата, отколкото извън нея. Това е някаква психологическа бариера – така или иначе, живеем в свят, в който вече не е възможно от люлката до гроба да живееш на едно и също място и да работиш едно и също нещо. Нормално е хората да се движат и да пресичат границите. Но, както каза и Алехандро, програмата е важна заради начина по който Европейския съюз се възприема от младите. Трябва да се покаже, че Европа мисли за тях, че тя предоставя финансиране. В крайна сметка това е мисията на Европа тук и мисля, че тя трябва да бъде положителна особено като се има преди, че институциите не действаха достатъчно бързо. Благодаря, давам думата на Ивайло Калфин, след което приключваме с изказванията. Моля ви, бъдете кратки. Благодаря ви, ще бъда кратък наистина. Искам да се спра на три проблема. Първо, необходимо е да дадем обосновка на разходите на Европейския съюз, които се правят, за да се справим е, с важен проблем. Това е част от економическото управление и ние винаги настояваме в него да се включи социалния елемент. На второ място искам да попитам участниците, които предоставиха тези цифри, някак си цифрите не ми станаха много ясни. Следното, господин генерален директор, вие говорихте за национални фондове и допълнителни фондове от Европейския социален фонд трябва да се стигне до 17 милиарда, но какво имахте предвид двете години, когато се залага предварително сумата или едногодишна сума? Имам въпрос и към представителите на Испанския младежки форум. Споменахте 21 милиарда евро За една година ли са предвидени или за две? На трето място. В бюджета имаме механизъм за продължаване на финансирането след първите две години – като се натрупат фондове в глобалния марш. Това е нещо ново в европейския бюджет, но ще трябва да видим оценката на първите две години на изпълнението на инициативата, преди да се посегне на допълнителните фондове. Много благодаря. Господин Клюте, накрая. Благодаря. Искам да кажа нещо от името на моята политическа група, именно, че ние приветстваме активните действия на Европейския съюз Важно е да помогнем на младите хора, а не те да станат с впечатлението, че ние сме ги забравили в трудни за тях моменти. Трябва да се направи всичко, което е по силите на Европейския съюз. До тук с положителната оценка. Аз произлизам от регион, в който около десетки години се бори с младежката безработица. Опитът, който съм почерпил оттам, е следният – Необходимо е, е да се създадат нови програми, за да оперативни програми, да се създадат нови работни места. Хелга каза нещо в тази насока. Това е една важна възможност. Това го казвам от е, своя опит. Аз съм се занимавал с инициативи за младите хора десетки години. Е, младите хора не, не се мотивират за такива проекти, когато след 2-3 години те биват изключвани когато се създават такива инициативи, те трябва да вървят едновременно. В противен случай се губи техния смисъл. Въпросът на господин Рюбих за това как може да се съдат стимули, за това самонаетите лица да назначават млади хора в повето случаи това е начин за справяне с безработицата, една допълваща мярка. Освен това беше посочен и въпросът свързан с качеството на прилаганите мерки. Качеството е много важно. Не трябва да с впечатлението, че всичко се върти в кръг и а, няма никакъв смисъл. Трябва да бъдат гарантирани тези места за младите хора, как се съблюдава изпълнението на тази мярка. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам ви 5 минути. Наистина трябва да бъдем кратки в отговорите си, но имаше въпроси към Европейската комисия и се надявам да получим сбит отговор. Uh, Благодаря ви. Ще се опитам наистина да бъда кратък. Първо, по инициативата за младежка заетост, аз споменах 17 милиарда, в които са включени инициативата за младежка заетост за две години, плюс СЕФ плюс финансирането от държавите членки. За предприемачеството. Нека кажа, че в мерките изброени при гаранцията за младежка заетост, насърчаването на предприемачеството е включено – въпроса за качеството на стажовете. Тук съм съгласен с направените изказвания. Ние в комисията сме доста разочаровани от неохотата на държавите членки да се съобразят с амбициозните препоръки в тази област, но това е първата стъпка в правилната посока. По съфинансирането трябва ясно да посоча, че то е сравнително малко, е, защото ако погледнете двата етапа на инициативата и ставката от 15%, в крайна сметка се стига само до 8%, така че имаме ниска ставка на съфинансиране. И накрая, нека ви напомня за възможността която предлага ЕИБ за мостово финансиране. Това помага на държавите членки, където има бюджетни проблеми. Надявам се, че бях достатъчно кратък. Много ви благодаря. Госпожа Греслер ви постави въпрос за статистиката и ако може да отговорите и на въпросите на господин Калфин, Благодаря. По това, което се случва преди 2013 година. Комисията сформира групи за действие за младежите – е, за да може Европейския социален фонд да се преориентира и да се мисли за конкретни инициативи срещу безработицата. Резултатът беше 4,2 милиарда, от които 1,8 бяха заделени за проекти, те вече се изпълняват в държавите членки. Като целта на препрограмирането е свързана с 1,2 милиона младежи. Те получават подкрепа по тези проекти. А накрая за ускоряването на процеса, аз го споменах при първото си изказване, за нас е много важно инициативите да се стартират бързо. Искаме държавите членки наистина да заложат сумите за 1 септември доколкото това е възможно, но ни притесняват забавенията и се опитваме да класнем държавите членки към готовност. Както вече казах, някои държави членки решиха да разработят отделна програма за инициативата за младежка заетост и това помага. Но трябва да се започне бързо. Много ви благодаря, господин генерален директор. Има ли въпрос, на който не е отговорено? Само едно изречение, разбира се. Само една дума. От изречение минахме на дума. Аз искам да отговоря на въпросите, които ми бяха поставени конкретно. Само това. 21 милиарда и това е изчислението на МОД. 16 милиарда идват от самата програма, а 4,5 милиарда се използват за обучение на служители и тяхното преместване. Това е шведския подход, където във всеки младеж се инвестират по 6000 евро за това да си намери работно място. Имаме и цифрите за мобилност, те са много положителни. Помагаме на младежите и да се обучават презумпцията е, че младият човек е избрал този начин на действие, че той не е принуден да го направи като единствена възможност, е, за да се отърве от безработицата. При програмата Еразъм, при Еурез, е, виждаме, че има много младежи, които са принудени да напуснат страната си, защото в страната нищо не ги чака. И за това също трябва да помислим. Необходимо е в самата страна да може младите хора да си намерят възможност. Благодаря ви. И вие. Да, само една дума. Исках да се върна на това, което каза госпожа Гресле и структурните проблеми. Мисля, че въпросът беше отличен. Гаранцията за младеща позволява на множество младежи да влязат в системата и да не се чувстват изоставени. Наистина опираме до структурни проблеми, тъй като економическия растеж си остава основния проблем, за да можем да намерим глобалното и дългосрочно решение – в Европа. Много ви благодаря, благодаря на всички изказали се, благодаря и на моите колеги от Европейския парламент, които се включиха в дебата. Наистина знам, че всички искат много да кажат, но сега преминаваме към втората група оратори. Благодаря всички, които ще вземат е, участие във втората част, ще разберат, че винаги по време на първата част излизаме извън рамките на отреденото ни време, ще се опитаме да наваксаме. Затова ви моля да сте по-конкретни във втората част. Това е въпрос за същинското изпълнение и как става това в отделните държави и членки госпожа, господин Мачина, госпожа Еспозито и е, госпожа Ван Букештал са ораторите. Моля ви е, да сте е, кратки и конкретни, защото трябва да наваксаме 20 минути. Моля, имате думата. Постарам се сконцентровать на най-важнейших елементах плану гаранции для младих. pozwalając благодаря. Ще се опитам да се съсредоточа върху най-важните елементи на плана за приложение на гаранцията. Политическото измерение на гаранцията предвижда мобилизиране на всички партньори в полза на младите. Всички ние се надяваме че благодарение на тази гаранция за младите ще намалим безработицата сред тях. И ако, дай Боже, се подобри економическия растеж, ам, можем да намалим безработицата. Защото тази гаранция е особено важна през първите две години на приложение – и във връзка с това, ам, в Польша сме определили коя е основната целева група. това за нас са младите под 25 години, регистрирани като безработни. Същевременно искаме да достигнем и до тези млади хора под 25 години, които не са регистрирани. И за това има конкретни мерки, които трябва да се прилагат за онези, които твърде рано са напуснали училище, например, е, млади хора между 15 и 17 годишна възраст. Има и конкретни решения, насочени към а, хора под 30 години, защото има една особена ситуация, има някои млади хора, които влизат на пазара на труда доста късно, след като вече са навършили 25 години. И така, гаранцията за младите иска мобилизиране на 4 стратегически нива партньори. Службите по труда, които в Польша са децентрализирани, има регионални служби, има общински служби, има и така наречения доброволчески ем, корпус под заетост. Е, имаме ем, финансиращата институция, която може да подпомогне економическото развитие и предприемачеството, но и неправителствени организации. Е, същевременно са важни социалните партньори, онези, които действат на национално и регионално равнище и е, всички, които правят каквото е да било за младите. Всичко това показва, че е добре да достигнем до онези млади хора, които са регистрирани като безработни. Опитваме се да стигнем и до тези, които не са регистрирани. Адаптирахме системата за финансиране, опитваме се да основем задачите си и на приоритетите на Европейския социален фонд и използваме и средствата от инициативата. Що се отнася до партньорите, които следва да прилагат схемата за гаранции, бих искал да направя един коментар за бюрата по труда в Польша. Те на този етап се намират в последната фаза на една реформа. Разполагаме с инструменти за младите. Има стажове, има възможности за подобряване на квалификациите. Също времено се предлага и поредица нови инструменти, основана на схема с ваучери. По този начин се подкрепят активните участници. А, целта е да се насърчи преминаването от стажове към заетост и е, с този инструмент насърчаваме онези млади хора, които са най-активни на пазара на труда. Нашите служби са децентрализирани и се контролират от, и наблюдават от социалните партньори. Има съвети по заедостта, в които неправителствени организации и социалните партньори могат да участват активно при приложението на местната политика. Друг важен елемент са конкурсите. Това е инструмент с специално добавена стойност, който ще бъде финансиран от инициативи на национално и регионално равнище. По този начин ще бъдат достигнати не само онези, които се регистрират, но и онези, които могат да достигнат до хората, останали извън пазара на труда, извън системата на образование и да бъдат насърчени тези млади хора да се върнат на пазара на труда. Много важно е да се има предвид, че при изготвянето на конкурсите има специални комисии, в които участват синдикати и конфедерации на работодателите и по този начин се определят приоритетите на конкурсите. А сега бих искал да кажа нещо и за друга организация, която е наш стратегически партньор. Става дума за доброволческия корпус по труда. Това е специализиран корпус с много добре развита структура. Около 4000 звена има той и се работи на доброволчески принцип на регионално равнище. Има споразумение с полицията и с службите за социално подпомагане и се предприемат мерки за достигане до най-уязвимите на пазара на труда. По този начин можем да намерим онези, които са напуснали рано училище и да им предоставим някакви квалификации, някакво обучение, някакви стажове. Можем също така да въвеждаме специални програми за подобряване на техните професионални умения, така че да могат добре да се справят на пазара на труда. И тук имаме една иновативна инициатива, чиято цел е да се подкрепя предприемачеството и в областта на образованието. Тук стратегически партньор е Националната економическа банка. Тя отговаря за разпределението на средствата до финансови институции, така че те действително да могат да си сътрудничат с академичните среди. По този начин се предоставят преференциални заеми не само на студенти, завършващи университета, но и на студенти, които са на път да завършат университета. Тези студенти имат възможност да представят бизнес планове. И тук искам да подчертая, че има един пилотски проект по тази програма в три региона в Польша. И нещата вървят добре. Всичко върви в правилната посока. Важно е това, че една година след началото на своята предприемаческа дейност, младите хора имат възможност да кандидатстват за средства за разкриване на работни места. По този начин, благодарение на участието и на академичните среди, се насърчават младите да бъдат по-активни предприемачи. Нашите оценки показват, че до 2020 година ще могат да бъдат предоставени 10 000 заема. Тоест тук имаме една дългосрочна стратегия. Друго нещо, което е важно тук е, че по тази схема ще бъдат насърчавани и иновациите. По този начин ще се разпределят по-добре нещата между академичните среди и бизнеса. Говорих и за финансовото инженерство. Ето тук виждате структурата на финансиране. От фонда за заетост идват 1,8 милиарда евро, 1,7 милиарда идват от Европейски социален фонд. Това са средствата, които ще бъдат използвани през 2014-2020 година. През първите две години, 2014-2015 година, бихме искали да разпределим по-голямата част от средствата. Предприели сме специални инициативи за активиране на допълнителни средства – тук разполагаме с резерв от Министерството на труда. Благодарение на тези средства в първото три месечи ще можем да активизираме около 30 000 млади хора. И още нещо, което е много важно тук, а именно действителното търсене на служители. За това се надяваме да има нови инвестиции а, и благодарение на предприятите мерки очакваме нови работни места за около 70 000 млади хора в Польша. Има и допълнителни мерки. Това са дейностите, които се предприемат заедно с Министерството на образованието. Става дума за модернизирането на системите за професионално образование, за допълнителното реформиране на университетското образование и за наблюдението на развитието на кариерите на завършващите нашите университети. И в заключение, нека да кажа, че на този етап се намираме на последния етап от подготовката на гаранцията. През декември предадохме своя план на Европейската комисия, получихме коментари от Европейската комисия и през следващите няколко седмици ще, прехва... ще подадем последния вариант на текста. През следващите няколко седмици бихме искали да активизираме и още една схема която е по инициатива на доброволческия корпус по труда за достигането до най-уязвимите групи. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Със сигурност ще отправим и въпроси към вас, но а, похвално е това, с което се е, занимава Пълша. Госпожа Кристин Ван Бокестал има думата. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, excusez-moi ce... Госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще започна всъщност представенето на темата. Искам да говоря за форем, това е Валонската служба за заетост. Ще говоря за безработицата в Валония и накрая за гаранцията за младеща при нас. Ще се опитам да бъда бързичка, разбира се. Така или иначе, очаквам и препоръките на комисията за това, което сме направили. Важно е да има по-голяма последователност и връзка между политиките за образование и за заетост. В Белгия е много по-трудно, защото има трудност при координацията на институциите. Не става дума само за различни министерства, става дума и за различни общности и регионални формирования. Имахме последната и институционална реформа, която прехвърли тези политики на регионите – Разбира се, нищо не е невъзможно, но обяснявам защо понякога координацията не е толкова добра. Три региона, три служби за заетост. В Валония службата за заетост се нарича Форем. Имаме 11 регионални дирекции – но тук регионалната автономност е много по-голяма и това е важно, защото е, определя и начина ни на намеса. Ние имаме предвид и реалността в Валония. Имаме 30 центъра за обучение, 25 за работни места. Както виждате, ние предлагаме не само заетост, но и обучение, нещо, което е важно. Това помага и за работата ни с партньорите. Що се отнася до нашите мисии, ние се опитваме да помагаме и на предприятията, които наемат, но принципно непрекъснато изготвяме и препоръки за политиките на заетост и образование. Една нова политика, която въведе Министерството на заетостта в Валония е персонализирането на услугите. Това се прави от две години насам и Мога да кажа с необходимата скромност, че що се отнася до гаранцията за младеща, ние започнахме тази работа по-рано. Когато младежът е квалифициран, ние се включваме след два месеца, когато не е, след един. На него му се помага, има като максимума една година. Форем работи със своите партньори, нещо на което ще се върна по-нататък. Те са от обществения и частния сектор. Имаме много добре разработени центрове за заетост. Те са разпространени в цяла Валония и работят с всички отрасли. Мрежите на центровете за освояване на умения, 25 във Валония, управляват се отраслово, виждате и тези на Валонска територия. Стана дума за реформата. Това, което използваме е Single Point of Contact за работодателя, което означава, че той може да намери цялата, работа, е, цялата информация, която го интересува на едно гише – защото понякога той има нужда и от помощ. Ние имаме обяви за работа, които са много лошо написани, например. Необходимо е също така да се търси съответствието между предлаганото и това, което е налично. Виждате обявите за работа 225 228 2013 година. Заради кризата използваме най-различни канали за тези обяви. Е, при младите, разбира се, няма да се изненадате, текстовите съобщения и интернет са най-важните. Накрая трябва да кажа, че нашата амбиция е непрекъснато да анализираме пазара на труда, да видим какви са перспективите, преди два месеца ни беше представено проучването за работата на бъдещето. Беше е, разгледан също така и проблема с пречките на пазаря на труда. Като ние трябва да имаме предвид, че понякога програмите за образование и обучение гледат или твърде назад в миналото, или твърде напред в бъдещето. За това и проучването определи 300 от тези работни места на бъдещето. 24 са съвсем нови, останалите просто са се променили с течение на времето. И ние трябва да разработим съответните канали за образование и обучение. Имаме, както казах, три служби за заетост. В Валония и Брюксел нещата са различни в сравнение с Фландрия. При нас има много високо ниво на безработица сред младите. Хубавото е, че във Валония има и известно намаление, но от юни миналата година до сега има стабилизиране на определени нива поради множество фактори – от една страна, тази ранна помощ, която предлагаме сега, също е положителна. Знам, че ми е дълга презентацията, но трябва да се спра и на качеството. Безработните във Валония са много ниско квалифицирани. Това също трябва да се има предвид. Обикновено те напускат училище, Нашата амбиция до 6 месеца да си намерят работа, но така или иначе има огромен проблем с квалификацията, с уменията, липсват базови умения. И това е важно, защото се оказва, че тези, които се оправят най-добре, са тези, които имат бакалавърска или мастърска магистърска, е, магистърска степен, извинете. Освен това, помага и стажа в даденото предприятие. Той със сигурност улеснява интегрирането. А, виждате и отраслите, в които интеграцията е най-лесна. Е, всъщност се оказва, че в образователния сектор има най-голям недостиг на служители. След това нека се спря на тези, които нито учат, нито работят. Комисията каза, че трябва да се обърне специално внимание. Наистина те са множество в Валония и в Брюксел особено. И тук има опасности ние поставяме лесно този етикет, не работят и не учат, но всъщност техните случаи са най-различни. И от една страна има много заможни младежи, които живеят при мама и татко и нямат нужда от нищо. От друга страна има младежи, които нямат никакви умения, никаква квалификация, никакви средства, понякога емигранти или деца на емигранти. И те постепенно привикват с тази ситуация. Въпросът е какво да се направи. Трябват ни политики за заето, за интегриране, пряка помощ също така норми за интеграция и за образование. В Валония имаме плана Маршал. Това е економическа политика, която се прилага вече 10 години. Обществените средства се насочват към секторите с потенциал за развитие. За гаранцията за младеща това е нещо, което се добавя към останалото. Обясних вече какво правим по инициативата. За гаранцията за младеща знаете какви са условията. Едно предложение за работа, един стаж или допълнително обучение. В едно Лиеж и Брюксел три зони имаме безработица сред младите над 25%. 120 милиона се използват именно за това. Сега нека кажа най-важното. Плана за действие във Валония. Форем предлага план за действие и с него мога да отговоря много кратко и наказаното от комисията за първия европейски семестър. Ние се надяваме много бързо да изпълним своя план. Той вече е одобрен от Валонското правителство. Имаме предварителното финансиране за 2014-15 година. Не е необходимо да обяснявам какви са политическите и административни причини, но Валония реши, както и други държави членки, да включи гаранцията за младеща в оперативната програма за Европейския социален фонд. Нещо, което е добро, но има и известно закъснение при проектите. При предварителното финансиране трябва да се координират проектите, няма как това да се направи по друг начин. Госпожо, казва председателката. Извинявайте, е, стана ни ясно какво имате предвид и това, с което се занимава Валония. Данните са ни представени в писмена форма. 12 минути имахте на разположение. Е, трябва да чуем и госпожа Еспозито и моите колеги. Да, разбира, но имаше доста дълги изказвания в началото. Като говоря за плана за действие в Валония, ще обясня, че ние имаме нови инициативи. На първо място искаме да направим своето проучване, за да опознаем младите по-добре да им предложим съответните служби за заетост, да имаме и представители на младеща, защото много често се оказва, че ние не знаем с кого точно работим, не знаем какво най-много интересува младите или какво ги притеснява наистина много. Под следващия въпрос вече говорих, но е важно, както казах, че ние персонализираме тези услуги за младите. Необходимо е нашата служба Форем да разговаря с младите и да използва новите технологии. Също така, разбира се, ние развиваме уменията на тези младежи. Казах ви, те нямат квалификация обикновено, и за това е важно да се направи оценка на потенциала. На тази основа може да се очертаят и следващите стъпки. Все повече също така работим по тъй наречените меки умения, защото без тях младите нито ще си намерят работа, нито ще запазят. Необходимо е да се работи активно и с предприятията. Мога да ви напомня, че имаме втори указ на Министерството, свързан именно с обучението, съчетано с работата за тези над 26 години. Благодаря ви. Сега Преминаваме към последния оратор, госпожа Татьяна Еспозито, която ще сподели италианския опит и по какъв начин инициативата е била изпълнена в Италия. Моля, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на заместник-председателя за това, че имам възможност да взема думата по този въпрос и под 10 минути мисля, че ще се справя и съм готова да отговоря на вашите въпроси. Ясно, е, ясно ни е, че има разлика между инициативата за гаранция за младежите и а, е, инициативата за младежката заетост, но двата елемента са взаимно свързани. Както и в началото беше посочено, Необходимо е малко да се ам, забързат действията, свързани с инициативите, за да се стигне по-бързо до желаните резултати. Има препоръка, която беше приета и а, която вие всички познавате. Националното законодателство а, на Италия предвижда такава гаранция за младежите още от 2002 година. Тази е, гаранция се отнася до млади хора, които са регистрирани в бюрата по труда. А така наречените ниц не са били обхванати, т.е. тези, които са безработни, не се намират в процес на образование или на обучение. Няма хомогенна система, която да е създадена, няма никакъв мониторинг, няма и оценка, която да е извършена. Това означава, че двете инициативи представляват сериозно предизвикателство за нас една страна, но друга страна възможност да се справим с проблемите, с които се борихме и в миналото. Сега, как сме подходили ние? Коя е целевата група, която сме взели предвид? Две категории сме изготвили. Тези, които вече са регистрирани, тези, които са регистрирани като безработни и тези млади хора, които не са регистрирани като безработни в някои от бюрата по труда, дори ако те търсят работа. Те не са съвсем активни, но пък са готови да а, започнат работа. Тази категория е подразделена на на други подкатегории в зависимост от степента на образованието. Опитваме се да обхванем и двете категории. Ще ви дам сега на представа а, а, за данните. Както виждате, синята част обхваща безработните без квалификация, които не са активни, червената част от този стълб обхваща младите, които са квалифицирани и имат, образ... имат някаква образователна степен. От една като от ляво са младите хора от 15 до 24 години, а от дясната страна от 15 до 29 години. Мога да ви кажа, че групата обхваща младите хора и на възраст 29 години по причини, които бяха споменати вече днес в хода на годината. Те, тази група от 15 до 29 години обхващат половин милион души. На следващия слайд Виждате разпределянето по географски критерии. Отново ляво възрастова група 15-24 години, дясно 15-29 години. Център-север първата част и а, втората част север и а, Северна Италия и Централна Италия. А, В южната част безработицата е по-висока, отколкото в северната част на Италия. Е, в е, е, Южна Италия много висок е делът на така наречените ни, тези, кое, което, тези които са безработни, не са в процес на обучение или образование. Става въпрос за доста средства. От Европейски социален фонд 567,5 милиона евро, толкова и от инициативата за младежката заетост има и съфинансиране от националния бюджет. Делът е доста висок от средната стойност. Това означава, че Програмата обхващаше 1,5 милиарда евро. Как се разпределят тези средства? заложихме е, доста върху координирането. Не става въпрос за координация само между министерствата, ами и между институционалната координация. Дори е, в провинциите има доста сложен механизъм на административно делене и проведохме доста трудни преговори с централните министерства, с представители на регионите и на местните власти, докато стигнем до една обща оперативна програма, която да обхваща двете инициативи. регионите, които отговарят за активната политика, свързана с трудовия пазар, и това е отредено от Конституцията, и отговарят и за изпълнението на програмите и плановете за действие. И всъщност за тях се отрежда голяма част от средствата 1,413 милиона. За, на централно ниво също се предвиждат средства ролята на бюрата по труда също е много важна за гарантиране изпълнението на инициативите. Има и действия, които а, са предвидени в рамките на образователната система и системата свързана с обученията. На тези слайдове виждате графика на различните процеси и действия, които възнамеряваме да бъдат проведени. За тези, които са се регистрирали като безработни, нещата са лесни. Те отиват в бюрото по труда и след 4 месеца има редица мерки, ориентировачни разговори, консултации, сключва се споразумение между бюрото по труда и съответния млад човек – има за това, че ще му бъдат предоставени различни предложения от граждан от социалните служби също се мисли за това да ми се предоставят, да речеме, място за стъжуване или друг вид за етост. Има обаче и някои разочарования, свързани с препоръката, изпълнението и от различните държави членки. Италия не се колебаеше толкова много, както останалите държави членки. Точно напротив, Италия прояви много голям интерес. Така че не могат а, държавите членки да се слагат всичките под една шапка. На следващото място стимулите предвидени за самонетите лица и отделните връзки. Тази тема е а, доста сложна. Има и лица, които а, не се регистрират в бюрата по труда. Има такива, които по-рано напускат образователната система. Ам, предвидели сме за тях терминът capture, защото те наистина трябва да бъдат хващани на, на момента. Има много служби, които са обхванати в този процес, така че тези лица да бъдат върнати към образователната система или системата опашаща обученията. Има и втора втора линия, по която се а, работи. Тя е свързана с процеса, който току-що ви описах а някои принципа, към които ние се придържаме при изготвянето на този план за действие. Целта на този план е да опрости предоставянето на въпросните услуги, да се извърши оценка на тези услуги и да се гарантира висока степен на ефективност. Освен това, разполагаме се с една много напредничава система. След първата, след първата фаза на разговори, кандидатите се подреждат в няколко категории, зависимо от това дали лесн, по-лесно или по-трудно могат да бъдат реализирани на трудовия пазар. Субсидиарността е много важна тема тъй като ние работим съвместно с регионите и залагаме тук на висока ефективност. Ако има трудности свързани с постигането на целите, то Централното управление може ам, да ам, се намеси в рамките на субсидиарността и да предостави допълнителна помощ и съдействие. И още нещо а, по а, сроковете до 31 март а, имахме на разположение, за да представим оперативната програма. Тя беше изправ... изпратена на Европейската комисия за първоначална оценка през април ще има споразумения, които ще бъдат подписани с регионите и вече на 1 май трябва да бъде стартирана самата програма инициатива. Председателят. Да, трябва да изчакаме да видим как ще протече изпълнението на инициативата в Италия. Госпожа Магинен иска да взема думата.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 можем да потвърдим, че имената ни не са лесни за произнасяне, но вие се справяте доста добре. Аз съм член на Комисията по заетост и много се радвам, че днес имаме възможност да поговорим за приложението на стратегията за заетост сред младите. Аз бях и за докладчик по темата младежка безработица и затова много се радвам да видя, че това, което имаме като документи, лека по лека се прилага от държавите членки. Едно от предложенията, които имаме тук, е, бе свързано с доклад на Комисията по заетост, а именно въпроса за разширяването на обхвата на гаранцията за младите до млади хора до 30 годишна възраст. И така, искам да задам следния въпрос на мораторите, по-конкретно на господин Менчина. Какво смятате вие по този въпрос? Знаеки опита на полското правителство. Как ви се струва това предложение да бъдат включени хората до 30 годишна възраст в схемата? За мен това е едно добро предложение, въпреки че Европейската комисия не е напълно съгласна. Благодаря. Благодаря, господин Янкословски. И приключвам с списъка а, с ораторите. И, Благодаря много. Бих искал да кажа, че подкрепям предприемачеството и мерките за неговото насърчаване. Трябва да развиваме предприемачеството, трябва да има нови предприятия, нови фирми, е, навсякъде, където това е възможно. Затова много се радвам, че Полското министерство дава своята подкрепа за предприемачеството. Говорихме за студенти, които могат да представят бизнес планове. Това е отлична идея. Имаше и един пилотен проект – Та моят въпрос е следният. А, кои са университетите, които участват? В каква област са, са тези университети по-скоро? Економически, технически или прочи, Учени ли участват или хора от света на бизнеса? И какъв процент от тези нови фирми могат да оцелеят на пазара? А, е, вижте какво. Е, полски колеги задават въпроси към е, представите на Полското министерство. Можеше и помежду си да уредите тези въпроси. И сега Сидония ще направи заключителни коментари. Председателят няма да прави никакви заключителни коментари. Госпожа Сидония има думата. Пирше. Chcę podkreślić, że my od początku wskazywaliśmy. Само няколко думи. Бих искал да кажа, че още от самото начало полското правителство смята, че тази схема е важно да се прилага и за младите хора до 30 годишна възраст. И така, в духът на компромиса, защото не трябва да се бавим с прилагането на гаранцията, се съгласихме с първоначалната рамка до 25 години. Но, както казах още в уводните си думи, нашият план за гаранции предвижда и някои мерки за хората до 30 годишна възраст и имаме и специални програми, които са само за тях. Що се отнася до предприемачеството, на пазара на труда работим много активно – сериозно подкрепяме предприемачеството. Разполагаме с фондове, с специални системи за безвъзмезна помощ за някои новоначинащи предприятия. Има и други инструменти, като заеми и като цяло се вижда подобрение. Всичко това е важно за нас не твърдим, че сме намерили крайните решения, но е добре, що се отнася до сътрудничеството, да се включат и а, академичните среди и бизнеса. Добре е да има партньорство с местните предприятия. И вече има някои такива партньорства. Има ситуации, в които местни предприятия предлагат специални условия за някои от младите в съответната област. И така по този начин имаме добро сътрудничество. Този тип партньорства са важни и за онези млади хора, които искат да започнат собствен бизнес. И подкрепата за тях е с дългосрочни ползи. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сукова Тошева има думата. Thank you very much. Uh, <clears throat> on behalf of the commission... Благодаря много. От името на Европейската комисия с интерес изслушах представенето от страна на държавите членки. Има някои неща, които специално си отбелязах. Сега работим по насоките за приложението на инициативата и следващата седмица документът ще е на разположение на държавите членки. Ние също се безпокоим за някои от нещата, които бяха споменати по-рано, а именно ефективността на изразходване на средствата и устойчивостта на работните места. Не бихме искали да се правят специални усилия, за да влязат е, младите хора в а, е, а, е, някаква заето за 6 месеца до 12 месеца и след това отново да се върнат като безработни на пазара на труда. Не, това е нашата цел. Що се отнася до казаното от господин Мечина и други изказали се, действително много е важно да се възпитат младите хора в предприемачески дух. Това може да стане и трябва да стане още в училище, а не едва след като завършат те своето образование. В периода до 2013 година нещата бяха различни, но сега за новия период имаме конкретни показатели, по които се изисква отчетност от страна на държавите членки. Отчитане пред комисията и съвета за постигнатото по определени общи показатели. И се надяваме първата информация в тази връзка за инициативата за заето сред младите да бъде на разположение в началото на 2015 година. И така, е, има добри мерки, но все още има какво да се направи на ниво държави членки. Надяваме се, че през 2015 година ще можем да съобщим добри резултати. Благодаря. Да се надяваме, че комисията по заетостта ще ни покани през 2015 година, когато вие ще информирате комисията по заетостта какво се случва с бюджета. Сега Сидония и с нея приключваме, като благодаря на всички. Благодаря много на всички, които участваха. Благодаря за всички зададени въпроси. Мисля, че днешната ни среща беше изключително полезна и от гледна точка на бюджета, и от гледна точка на заетостта. Разбира се, винаги има какво още да се каже, има какво още да се анализира и за работата ни тук в парламента, и за работата на всички, които трябва да прилагат мерките на терена. Именно за това е много важно да обменяме информация информация. Времето ни е ограничено, затова няма да обобщавам всичко, което е казано. Ще имаме възможност да разменим информация и по почтата, и за тези, които бяха тук, и за тези, които не присъстваха. Едно от нещата обаче, на които искам да се спра във връзка с изказванията на няколко от ораторите, бе огромното въздействие на инициативата за заето сред младите върху националните служби по труда. Бе казано а, колко трудно е приложението на инициативата, но и по какъв начин то насърчава подобряването на работата на бирата по труда. Отлично е това, че някои понякога закостенели структури биват насърчавани да се променят. Много неща научихме, беше интересно. Благодаря. Благодаря. Трябва да се присъединим всички към казаното от Сидония. Благодаря на всички, които издържаха до края. Дори тези, които не взеха участие, са слушали много внимателно и със сигурност ще могат да се занимаят с инициативите и през следващите им етапи. Пожелавам ви приятна обедна почивка и до нови срещи!